Председателя прекъсва оратора. Благодаря. Колеги, нека да приветствам делегацията от ЕФТА, колегите от е, Исландия, Норвегия и Лихтенштайн, а също така и наблюдатели от, е, Шведската федерация, е, от Швейцарската федерация. Те са тук, присъстват на нашето заседание и ще участват в 35-та общо парламентарно заседание днес. Надявам се, че това заседание ще бъде градивно и ще допринесе за изграждане на парламентарното сътрудничество и също така за осъществяване на демократичния парламентарен контрол. Добре дошли, колеги! And... А сега давам думата на госпожа Ван Бремт. Минута и половина. Um, uh, Благодаря, господин председател. Слушайки този дебат си мисля, че големият въпрос, който заминава всички политически групи е как да се провежда економическото